Dear colleagues, we are going to start. Скъпи колеги, предлагам да започваме. So, good morning. Добър ден. Първата точка от днешния дневен ред е приемане на проекта за дневен ред. Има ли някакви бележки? Ако няма възражения, проекта за дневен ред е прият. Няколко съобщения сега. Първото е за отлагане на заседания поради изслушванията на комисарите. На 13 септември, на 1 октомври вторник, на 7 октомври и на 8 октомври няма да имаме редовни заседания с оглед на организацията на изслушванията. Както вероятно знаете, ролята на нашата комисия е да бъдем водещата комисия за изслушването на Първия изпълнителен заместник председател Тимерманс, също по здравеопазването кандидат комисария и съвместно с Комисията по рибарство, комисаря с ресор океани с господин Домбровски също имаме участие в изслушването. Доста дълго е заглавието на неговия ресор. Напрегната програма с изслушванията. А имаме и много въпроси, които колективно можем да поставим. Тази сутрин на заседанието на координаторите ще се уточнят всички последни подробности и разбира се, своевременно ще ви уведомим. И последното ми съобщение е за промяна в секретарията на парламентарната комисия. Една от нашите служителки отиде в кабинета на председателя на парламента с Оли и ще координира работата по климатичните въпроси. Това всъщност е положителна оценка за нашия секретариат. Не забравяйте картите си за електронно гласуване днес в 14.30, защото имаме да гласуваме решения. Това са моите съобщения. Що се отнася до препоръките на координатора от предишните заседания. Мисля, че сте ги получили по електронната почта и няма смисъл да ги повтарям. Затова позволете ми да продължа по-нататък с дневния ред. Предлагам да разменим четвърта и пета точка, да започнем с комисията и след това ЕОБХ – първо ще разгледаме точка 5. Обмен на становища с комисията, Генерална дирекция здравеопазване, във връзка с регламента за изменение на регламент 546 от 2011 година относно оценката на въздействието на продуктите за растителна защита за медоносните пчели. Имаше искания от Зелените и Обединената левица да се направи такъв разговор и на 4 септември координаторите взеха решение да се включи тази точка в дневния ред и а, да се разговаря както с комисията, така и с Европейския орган по безопасност на храните, което ще ни помогне да оформим решението си по това досие. Координаторите взеха това решение, тъй като е възможно членовете на Европейския парламент да приемат или да отхвърлят предложението. Крайният срок за възражения е 27 септември, ако не се лъжа, това е петък. Затова съвсем навременно е включването на тези точки в дневния ред, защото ако някой има желание, може да внесе възражение. Пак повтарям, крайният срок за възраженията е 27 септември, петък. И ако постъпят такива възражения, ще трябва да организираме гласуване в парламентарната комисия. След гласуването ще се внесе в пленарната зала – на 31 октомври е крайния срок за гласуване в пленарната зала. Тоест по време на пленарното заседание в Страсбург ще се гласува. Исках да обоснова включването на тези точки в дневния ред по решение на комисарите. И така давам думата на комисията, ръководителя на отдел пестициди и биоциди. Благодаря, благодаря господин председател. Добър ден на всички. Позволете ми преди всичко да подчертая, че е, опазването на медоносните пчели и опрашителите е много важно за комисията поради значението им за земеделието и природата – активните вещества в продуктите за растителна защита могат да бъдат пуснати на пазара само след строга научна оценка на безопасността им за здравето на човека и околната среда. В тази оценка се включва и въздействието върху насекомите, за да е, се гарантира хармонизирано извършване на оценките – има документи с насоки, като сега а, действащия документ с насоки от 2002 година за медоносните пчели и това е документа на комисията и има и документ с насоки на ЕОБХ от 2013 година. Такъв документ става приложим след като бъде а, одобрен а, от а, съответната структура на съвета и едва тогава може да се използва това одобрение, а, за да а, се приложи към процедурата за одобряване или удължаване на одобрението на даден продукт. Малко са държавите членки, които се съгласиха с пълното прилагане на документа с насоки от 2013 година. Някои предложиха частично прилагане, а е, други преразглеждане, трети напълно отказаха да го прилагат. За да се излезе от този е, момент на задънена улица, комисията събра достатъчно подкрепа от държавите членки – да поиска от ЕОБХ да преразгледа хроничните рискове, на които са изложени медоносните пчели, самотните е, пчели и земните пчели. В светлината на новите научни доказателства, събрани след 2013 година, те са наистина много по обен Комисията поиска от ЕОБХ в процеса на преглед да се включат всички заинтересовани страни, така че резултатите да бъдат прияти от всички или от достатъчно мнозинство от държавите членки. ЕОБХ ще обясни след малко как ще се проведе този процес, но първата среща с всички заинтересовани страни и държави членки ще се реализира в края на септември, началото на октомври. Проекта за регламент, който обсъждаме, ще измени общите принципи за вземане на решения и елементите свързани с острите рискове за пчелите. След като се приеме решението, ще могат да се променят съответните критерии в документа с насоки на ЕОБХ от 2013 година и ще се добавят допълнителни изисквания за аерозолните отлагания и а, други формулации, които а, могат а, да бъдат а, налични на полето, това намалява токсичността за пчелите. Хроничните рискове ще продължат да се оценяват както до сега. Регламентът а, още сега изисква оценка на хроничните рискове е при излагане на медоносните пчели на тези рискове. Това се отчита от ЕОБХ. В своите заключения в хода на партньорската проверка ЕОБХ направи оценка на Данните за прилагането на сегашните насоки от 2002 година и анализ на основата на насоките от 2013 година. И е, тези материали са на разположение на държавите членки и постоянния комитет когато се одобрява едно вещество или се удължава срока на неговото одобрение, решението следва към момента да се основава на насоките от 2002 година. Но в светлината на анализа на ЕОБХ могат да бъдат установени слабости и пропуски, тогава комисията ще се занимава отново с въпроса в съответствие с член 21 от регламента за продуктите за растителна защита, както правихме и за неоникотиноидите през 2013 година. Съдът на Европейския съюз в своето решение по ограниченията за неоникотиноидите – потвърди, че дори постоянния комитет да не е одобрил насоките, те могат да бъдат прилагани. В заключение искам да изразя нашето съжаление, че държавите членки не са готови да подкрепят нещо повече от това, което се предлага в проекто регламента. Не успяхме да съберем достатъчно мнозинство за прилагане на всички елементи от документа с насоки на ЕОБХ от 2013 година. Въпреки това, проектът е крачка напред и подобрява и укрепва оценката на острите рискове а и а, дава а, изход от задънената улица, в която се озовахме преди 5 години. След приключване на прегледа, който поискахме да бъде извършен от ЕОБХ, останалите елементи и най-вече методиката за оценка на хроничната токсичност и въздействието върху земните пчели и самотните пчели, ще може да се добави. Надяваме се това да стане в срок. И очакваме пълно изпълнение на насоките след това. Благодаря. Благодаря. Ще организираме разискванията последния начин. Започваме с двете групи по чието искане се провеждат тези разисквания и след това спонтанни изказвания, ако желаете. Две минути за зелените първо и след това две минути за обединената левица. Thank you. Thank you, Pascal. And, and thank you. Благодаря ти, Паскал. Благодаря и на комисията за това, че се опитва да обясни за какво става дума, но честно казано, тук остават някои въпроси. Защото, доколкото знаем, ЛБХ имаше тези насоки още от 2013 година с цел да се забранят тези три нови неоникотиноиди. Още тогава беше това целта, така и работихме. Но ако е вярно, че 16 държави членки миналата година са възразили срещу изпълнението на насоките, то сега вие искате да има закъснение при хроничната токсичност и така ние прилагаме двоен стандарт. Имаме насоките от 2013 година с пълна забрана. Сега вие казвате, че трябва да се забранят само изострените случаи, а не случаите на тежка токсичност. Хронична, извинете, но това са непрекъснати закъснения. Защо мислите, че този график не беше изпълнен? Защо сега имаме този двоен стандарт в сравнение с насоките от 2013 година, как можем да сме сигурни, че при хроничната токсичност ще има реално изпълнение, защото това е законодателната норма. И след това, защо този въпрос не се обсъди на политическо ниво а единствено на техническо. Как ще знаят различните страни какво се прави? Холандия, Италия, Испания поведоха обществен дебат и там положението е съвсем различно. Би трябвало още след насоките от 2013 година комисията да изнесе тази тема и да я направи център на обществения дебат. Ние трябва да защитим нашите пчели от хроничните въздействия на пестицидите. Но сега комисията не го прави, което е нарушение на закона. Следователно Европейският парламент трябва да предприеме действие. Благодаря от името на ГУЕ. Благодаря господин председател. Вие ме представихте като господин Бьорн, но Бьорн означава мечка на шведски. Аз съм госпожа Бьорк. Както и да е. Съгласна съм с казаното от колегите. Виждаме, че всъщност се оказва, че ние не правим това, което можем да направим, за да спрем изтребването на пчелите. Ние въвеждаме забрани, има известни отсрочки, но така или иначе трябва да бъдем по-категорични и да има много по-убедителни тестове, както вече беше казано. Хроничната токсичност, подлетания ефект трябва да бъде включен – Питам се, как може да ни увери комисията, че тестовете след този преглед няма да доведат до отслабане на нормите, които бяха предложени 2013 година от ЕОБХ по отношение на пчелите. Това наистина е и политически въпрос. Не мисля, че ако хората знаеха какво се предлага, щяха да останат безучастни. Напротив, щеше да има много по-голям натиск, защото хората знаят, че това е голям проблем и предизвикателството е реално. Колегата Хазекам сега влиза в залата. Знам, че и тя ще има какво да каже, защото отдавна работи по темата. Спонтанни изказвания по една минута на всеки. социалистите и демократите, госпожа Гутелен. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Уважаеми колеги, аз съм напълно съгласна с преждеговорившите. Стига вече с тези отсрочки. Ние искаме действия. Гражданите и държавите членки мислят, че също искат действие. Те много добре знаят, че пчелите страдат заради пестицидите и в крайна сметка измират. Това е огромен проблем за обществото. Пчелите, опрашителите са ключов фактор за екосистемата. Едва ли е необходимо да го обяснявам, но не знам защо комисията не предприема действие – Десетилетия наред популациите на пчелите намаляват и в Европа, и по целия свят. Това е огромен проблем, който ще се отрази на бъдещето ни. Но не е необходимо да бъде така. Чрез науката и съответните норми можем да опазим пчелите. Знаем го. Забраната за неоникотиноиди е ясен пример – тук беше използвана научна процедура и то по един много добър начин. Но сега отчаиващото е, че имаме документ за насоките, но вместо той да се използва и да се използва обхватната методика, се пренебрегва. Сега комисията започва преглед на документа, което означава, че до 2021 тази методика едва ли ще бъде приложена. Затова питам комисията дали документа за насоките ще се приложи преди завършването на прегледа или ще бъде пренебрегнат. Благодаря. Дадох ви повече време, защото сте единствената от социалистите и демократите, но моля ви, Обръщам се към зелените и само по една минута. Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Питам се, чия е отговорността. 2013 година имаме документа за насоките, който предложи нови тестове за опазване на пчелите от остра и хронична токсичност. Пестицидните компании бяха силно против. Чухме изявлението на комисията за съпротивата в съвета. Сега комисията изработва преработено предложение, за да преодолее блокажа. Комисията е независим орган. Искам от нея уверение, че ако се сложи край на блокажа, Комисията ще подкрепи първоначалното решение на ЕОБХ от 2013 година. Мартин Хослин. Комисията се опита да обясни защо смята това за подобрение, обаче за съжаление резултатът е отрицателен. Всъщност това е абсолютно неприемливо. Миналата година ние имахме комисия ПЕС, която постави съвсем ясни изисквания по отношение на измирането на пчелите и като цяло на насекомите. Става дума за хронични въздействия, които дългосрочно са опасни. Половината от насекомите изчезват и става дума не само за пчелите. До голяма степен обработваемите площи изискват опрашаване и всичко това не е приемливо за нас. Трябва да въведем вето, аз не разбирам комисията защо действа толкова предпазливо с надеждата, че в даден момент ще се стигне до нещо. Според мен това изостава много от научните изисквания и също така от изискванията на обществеността. Ставаме смешни, ако приемем това и ако не наложим вето, тъй като става дума за влушаване, а не за подобряване. Госпожа Регименти, идентичност и демокрация. Eh, добър ден, господин председател, добър ден, колеги. Благодаря на представителя на комисията за това, че обърна внимание на една толкова деликатна тема, която, за съжаление, все още не получава вниманието, което заслужава много важно е за здравето на нашата планета и за безопасността в хранителната верига здравословното състояние на пчелите във всяка държава членка е, са необходими постоянни технически е, мерки според е, географско-климатичните зони за проследяване на здравословното състояние на медоносните пчели. Това ще подобри и работата на местните земеделски стопани, пчеларите и много други. Проблемът се нуждае от интердисциплинарен подход, който обхваща социалните, економическите, психологическите е, и екологичните измерения на проблема. Трябва да се уравновесят различните интереси е, на национално и на европейско равнище. Производителите на химични продукти, замеделските стопани, държавните органи и така нататък. Благодаря. Сега представителя на Обнови Европа има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите от Комисията за интересното представене. Знаем, че опазването на пчелите в добро състояние е от ключово значение за оцеляването на нашата екологична система. От тук и въпросите. Първо, как комисията ще гарантира, че пестицидите нямат остра токсичност или хронична токсичност в дългосрочен план по отношение на пчелите. На второ място, как може да се приложи в Европейския съюз принципа на предпазливост. Със сигурност е необходимо производителите на пестициди да доказват, че техните продукти не са вредни за пчелите и други опрашители. Благодаря с това приключваме спонтанните изказвания. Е НП и ЕКР, е НП госпожа Новак. Добър ден на всички! Миналата година 20 май беше обявен за Международния ден на пчелите по предложение на Словения с подкрепата и на други държави членки. Знаем, че пчелите са изключително важни за нашия живот. Всичко, което е вредно за пчелите, е вредно и за нас. В дългосрочен план, да, имаме нужда от продукти за растителна защита – но е необходимо да настояваме за непрекъснати подобрения. Искаме продукти, които не са толкова вредни за пчелите, животните, хората. Не бива да ставаме жертва на различните лобита, тъй като те искат само краткосрочните облаги. Благодаря за екаре госпожа Макинтайр. Благодаря, господин председател. Извинявам се за закъснението. Надявам се да не задавам въпроси, които са получили отговор. Два въпроса. Първо, как ще гарантира комисията, че при разгледания вариант на насоките няма да се натъкне на сходна съпротива от държавите членки, какви са процесите при финализиране на научната оценка на ЕОБХ, държавите членки били ли са ангажирани преди нейното приемане. На второ място за нас е важна експертната оценка на ЕОБХ, но ме интересува какви други дейности се предвиждат – за да се идентифицират факторите, които се отразяват на пчелите, инвазивни видове, екологични промени и така нататък. Всичко това се отразява на популациите от пчели и то съществено. Ами се струва, че се пренебрегва и се разглежда само един елемент. Благодаря за НП госпожа Шнайдер. Благодаря. Беше пояснено, че през април 2018 година три неоникотиноида бяха забранени в Европейския съюз, особено когато става дума за цвеклопроизводството. Обаче след това в различни европейски държави членки имаше различни ситуации по отношение на регистрацията. В някои от страните бяха допуснати изключения, т.е. регистрация в неотложни случаи. Така че е, аз моля комисията да се заинтересува от тези случаи и как в бъдеще можем да гарантираме всички държави членки да бъдат третирани по еднакъв начин. Благодаря. For renew... От името на Renew Фредерик Крис. Благодаря, господин председател. Аз е, ще бъда много кратка. Всъщност от, е, коми, от години ние очакваме комисията да е, приеме такъв акт за упрашителите от това, което е развито от ЛБХ. И разбира се, има граждани, хиляди граждани, които се обръщат към нас. Също така ни подкрепят учените, пчеларите и Европейския парламент през януари излезе със специален доклад на Комисията по пестицидите, така че ние имаме много точни изменения по въпроса, който ние дискутираме тази сутрин и е, Всъщност беше взето решение в средата на лятото да се публикуват нови мерки за оценка, но всъщност само в тези мерки на пряко експозиция на пчелите на подобни агенти всъщност оправдават това. Става дума и за дивите видове и тази мерка всъщност се направи, както каза комисията. Съжалявам, обаче това е крачка назад. Е, всъщност, е, две секунди за един въпрос. Е, всъщност, малко е сложен вашия регламент от една минута. Не можем да изложим аргументите си пред представителя на комисията. Аз искам повече хора да могат да вземат думата. Мисля, че една минута е достатъчна за въпрос. За зелените Sorry. Um, thank you very much for... Um... Благодаря ви, че ни дадохте предисторията. Съгласна съм с колегите. Парламента трябва да заеме категорична позиция. Комисията трябва да направи така, че държавите членки да не могат да се измъкват безнаказано, когато не прилагат нормите. Вие обяснихте за блокажа и всичко останало. Как можем да сме сигурни, е, че убедителните научни становища няма отново да бъдат пренебрегнати? Ние се връщаме към научните данни от 2002 година. Всички ние е, сме обединени, подкрепяме научните данни. Не трябва обаче държавите членки да подкрепят лобитата. И господин Оцик от Риню, последен оратор. Благодаря, господин председател. Трудно е да не повторя нещо, защото наистина съм съгласен с колегите. Важно е парламентът да подкрепя тези възражения. Честно казано, наистина е срамно какво правят държавите членки. Те просто си затварят очите. Това предложение е в разрез с законодателството. Не се оценява лавовия ефект, не изпълнява изискванията на закона. Хроничната токсичност е липсващото звено от огромно значение. А би трябвало разрешителните да идват след проучване на хроничната токсичност със съответната методика. Но има един интересен аргумент. Извинете, прекъсва председателя. Добре, ще спра до тук. Да, вече доста се бавим. Отново давам думата на комисията, максимум 5 минути, извинявайте, но вие мисля, че разбрахте какво ви се казва. Благодаря, господин председател. Да, ще се опитам да отговоря в рамките на 5 минути, като се фокусирам на най-важното. Господин Дейвис комисията ще подкрепи ли пълното изпълнение? Да, разбира се, и това сме правили. Това беше първоначалното ни предложение в постоянния комитет. И за това искахме ЕОБХ да разработя тези насоки 2013 година. Така че правили сме го и ще го правим. Както каза господин Айкхолд, съвсем правилно повечето държави членки обаче бяха против не е толкова лесно да имаш ново предложение в съвета. Съгласно комитологията трябва да се търси предложение, което ще осигури максимална подкрепа. Ето защо ние нямаме друг изход. Трябва да търсим компромисно решение, което често се случва в разискванията с държавите членки. Много членове на парламента казват, трябва да подобряваме. Ние сме съгласни – това и ще направим. Ще подобрим част от оценката на риска. Не всичко в оценката, защото държавите членки няма да ни позволят да подобрим всичко. Така че, господин Айкхаут, аз не съм съгласен с вас, не отслабваме нормите. Вие дадохте примера с двойните стандарти, но точно в този контекст на извънредната оценка – Комисията искаше да разгледа неоникотиноидите, защото се водехме от насоките за 2002 година. След това имахме заключенията на ЕОБХ, поискахме от компаниите да потвърдят данните и сега прилагаме новите насоки. Ще кажа и на госпожа Готеланд, да, искаме от ЕОБХ да се използват новите насоки при техните заключения с оглед на наличната информация. Но чисто законово ние сме задължени да прилагаме насоките от 2002 година. Отбележете, че решението на съда в момента се обжалва. Ще видим какво ще е окончателното решение. На колегата Хойслинг ние изобщо не се връщаме назад, напротив. Ако регламента, който предлагаме сега не се приеме, ние запазваме същото положение. Просто няма да има напредък. А ако се приеме, ще има напредък. Да, това не е напредък, който изцяло искаме, но все пак е напредък. И накрая, можем ли да сме сигурни, че новите насоки на ЛБХ ще бъдат прияти? Да, защото изрично поискахме от ЕОБХ да работят с експерти от държавите членки. Това в миналото беше проблем. Държавите членки не се чувстваха достатъчно ангажирани с насоките от 2013 година. Макар, че според ЕОБХ те са били ангажирани. Така че ние се ангажираме да направим подобренията, да стигнем до край. Надявам се, че парламентът ще ни подкрепи. Благодаря. Благодаря ви, че не използвахте изцяло времето. Сега, трябва да кажем, че това е само първата стъпка в разискванията. Крайният срок за внасяне на възражения е петък. И както казах в началото, ако постъпят такива възражения, имаме гласуване в комисията и след това в пленарната зала. И така приключваме с обмена на мнения с комисията и продължаваме с Европейския орган по безопасност на храните, ЕЛБХ. Къде е представителя на ЕЛБХ? Да, виждам, заповядайте. Имате думата за 10 минути. Вие сте ръководител на отдела за партньорска проверка на пестицидите. Разбира се, взаимно свързани с темите, но вие, предполагам, ще се съсредоточите върху вашия документ с насоки и, разбира се, неизбежно ще има и препратки към досегашната дискусия. Заповядайте, 10 минути имате. Благодаря. Казвам се Мануела Тирамани и искам накратко да се спра на съдържанието на документа с насоки, изготвен В сегашната схема пестицидите не са а, достатъчно добре отразени, особено експозицията. Ето защо документа с насоки от 2013 година трябваше да попълни пропуските и да включи програми за земните пчели и за самотните пчели, а не медоносните само. Идеята беше да се е, намери е, начин да се определи дали един риск е на приемливо равнище или не. Също така, целта на документа беше да послужи като инструмент за заинтересованите страни, разбира се, държавните членки, е, отрасъла и националните органи да извършват оценка на риска. Тогава беше възприят подход, който мога да нарека стъпаловиден. Започва се от едно първо ниво, базово и оттам нататък в зависимост от резултатите се преминава към по-сложна, по-задълбочена оценка на риска на основата на научни изследвания. Както вече беше казано и от Клаус тук. Някои от новостите са свързани с експозицията на аерозолни отлагания или прахови частици, консумацията на полен, на нектар, както и експозицията от третирани култури, цъфтящи плевели и други. беше отразена в документа и експозицията на метаболитите в пестицидите, които се съдържат в полена и нектара. Съществена част от е извършената тогава работа е да се формулира определение за конкретните цели за защита, което беше е, извършено съгласувано с е, управляващите риска на ниво Европейския съюз. Максимално приемлива вреда беше понятие, което се е, въведе от тези конкретни цели за защита, без да се компрометират услугите за екосистемата. Не бива да забравяме огромната роля на пчелите за опрашването. Една поредица фактори беше анализирана, за да се състави това определение. Оцеляването и развитието на пчелните семейства, но както и тук вие посочихте, здравето на ларвите е също важен фактор. Наложи се е, да се прегледат е, насоките. Много държави членки поискаха актуализация, а и се събраха нови научни данни. Те вече са на лице след като изминаха доста години от 2013. Е, Обръща се внимание не само на фоновата смъртност на пчелите, но и реалистичната смъртност, която е свързана с управлението на пчелните стопанства и естествените фактори. Каналите за експозицията също се отчитат тук, особено във връзка с третирането с аерозоли и отлагането на прахови частици. Особено внимание се обърна на културите, които са особено привлекателни за пчелите в оценката на риска. А методологията беше доразработена по отношение на следващите стъпки, които са над базовото ниво и изискват допълнителна информация – на нашия официален сайт можете да намерите графика и работния план. Възнамеряваме да приключим работата си през март 2021 година, защото от управляващите риска трябва да имаме ясни определения за целите за защита. Много важно е да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни – Работим в тясно сътрудничество с нашите колеги за комуникация и сътрудничество с тях. Ето това е един план, който може би не се чете съвсем ясно, но мога да го обобщя. Не знаех, че така неясно ще се вижда на екрана. Има няколко стъпки, ние в момента извършваме вътрешната подготвителна работа по протоколите, по събирането и оценката на данните за смъртността. След това обществени консултации по насоките, провеждане на семинар – в който да бъдат обобщени отзивите и резултатите от тези е, консултати. След това имаме различни нива на комуникация и обратна връзка чрез е, мрежата за пестицидите. Тази мрежа се поддържа от ЕОБХ с колегите от държавите членки. Благодаря. Благодаря. Да, ще получите а, е, този документ. Много благодаря. Затварям списъка за записващи се да се изказват. Започвам с Обединената левица, защото Разговорът с ЕОБХ е под тяхно искане. Благодаря. Години наред независими учени предупреждават какъв е риска от пестицидите, особено системните, е, като например неоникотиноидите за пчелите. Но все още нямаме научни модели за изключване на тези вредни пестициди от процедурата. Насоките от 2013 година на ЕОБХ бяха изложени на обстрел от производителите на пестициди и след това бяха довършени в съвета. Надделяха интересите на могъщите химически компании и затова тези опасни пестициди продължават да бъдат разрешавани. Позволете ми да ви попитам. Как ще гарантирате различен резултат чрез предвидените от вас обществени дискусии? Индустрията е свръхпредставена сред заинтересованите страни, а те могат да вложат неограничени средства, за да наделеят в тези консултации държави членки, противопоставили се на вашите насоки, също са включени в прегледа. Проблемът няма да бъде решен чрез групи за консултации, когато са отразени само корпоративните интереси. Можем да залагаме единствено на сериозната, задълбочена наука, защото така можем да опазим медоносните пчели, пеперудите и а, бръмбарите чрез консултации не се решава екологичната криза. Имам следните въпроси. Какви модели могат да се използват? Кой е нормалният процент на заболеваемост и смъртност? Моля, обяснете какво е вашето виждане и защо е, производителите на химични препарати толкова много се противопоставят. Как в неземеделска среда ще се правят замервания? вече са замърсени меделските площи. Какво можем да кажем за другите? Благодаря. Шестима оратори са се записали. Започвам с госпожа Ковач от ЕНП. Е. Една до три минути на оратор. Благодаря, господин председател. От 2015 година насам всички производители са задължени да предоставят данни за токсичността или нетоксичността на техните продукти, но ние не разполагаме със средства да го оценим. Как смятате, дали производителите изпълняват своите задължения да предоставят доказателства за постоянната токсичност или има недостиг на такива данни и доказателства. Смятате ли, че получавате качествени и адекватни данни? И ако не е така, какво може да се направи? ако все още не разполагаме с данни, за да направим оценка на постоянната токсичност. Okay. So for SND... За социалистите и демократите представителят им има думата. Благодаря, господин председател. Госпожа Спорек. В предишни дискусии вече говорихме за документа с насоки на ЕОБХ. Обсъдихме обстоятелството, че голям брой държави членки не прилагат тези насоки. Някои са дори категорично против. Тревожа се, че в прегледа на документа са включени представители на правителствата на именно такива държави членки. Как ЕОБХ ще гарантира качеството и независимостта на а, научните становища в консултациите? Благодаря. За Обнови Европа Крис Дейвис. Благодаря. Чухме от комисията, че подкрепя а, документа на ЕОБХ от 2013 година. Той е блокиран в съвета и от ЕОБХ се иска да извърши преглед. Два въпроса имам към ЕОБХ. Първо, на страната на науката ли заставате? Имам предвид науката, на която се основава вашия документ от 2013 и какви са вашите очаквания? Какви ще бъдат последиците за пчелите и опрашителите, ако крайният резултат е отслабване на законодателната рамка за пестицидите в сравнение с 2013 година? Благодаря представителя на Зелените. Благодаря. Мисля, че се въртим около един и същ въпрос – Обръщам се към ЕОБХ. 2013 година излязохте с този документ. Държавите членки казаха, че ултраконсервативна терминологията там много трудно се прилага. Между другото, браншът използва същите аргументи. Може да е случайно съвпадение. Защо трябва да се направи преглед на документа? Дали единствената причина е да спечелите на ваша страна държавите членки? И действително ли е качествена и независима научната основа, на която стъпвате, или сте принудени да направите методика за управление на риска и оценка на риска? Това са две различни процедури. Не смятате ли, че е достатъчно добре разработен документа, така или иначе? За НП Новак. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak rozumiemy europejski... Благодаря, колеги. ЕОБХ отговаря за научната оценка на продуктите като ГМО, хранителни добавки, пестициди и така нататък. ЕОБХ трябва да разработи методологията за извършване на оценките. Но като чета оценката на парламентарната служба от 2018 година, представителите на министерствата просто трябва да се подпишат за да изразят съгласие с пестицидите, но не и другите продукти. Не смятате ли, че по този начин а, заличаваме границите между управление и оценка на риска? И накрая последният оратор. Алло, благодаря, господин председател. Много често ние критикуваме европейските агенции, но аз искам да отдам нужната почет на ЕОБХ. Това не става всеки ден. Когато става дума за директивата от 2013 година, тя беше добра в смисъл, че отделя внимание на острите ефекти, на хроничните ефекти, на контаминацията. И ако може да се направи критика, тя е към комисията и държавите членки. Първо, Комисията до 2018 година всъщност забрани неоникотиноидите и е, под е, натиска на химичната промишленост и на някои правителства, е, те искаха да се преориентират. И за това моят въпрос за ЛБХ е следния. Какво мислите за ревизирането? Защото вие работихте научно за оценка на риска. Какво а, смята комисията по пестицидите? Тя смята, че трябва повече изследвания, също така и опрашителите, ролята им за а, храните и въобще каква е вашата позиция? Какво мислите за качеството на проучванията на производителите, защото те а, извършват такива проучвания, дали тези проучвания са качествени по отношение на хроничната токсичност – и трето, защо, с какъв аргумент индустрията е убедила комисията и държавите членки, че трябва да се ревизира тази директива, че трябва да се ревизират точно научните елементи в нея, които вие сте разработили. По какви критерии е направено това и е, всъщност каква е добавената стойност случих от това? И накрая за регламента аз мисля, че има липса на кохерентност между този регламент и регламента от е, 2007 година и е, всъщност нищо не се променя. Председателят прекъсва ораторката. И така, отново давам думата на Елбаха за 5 минути. Благодаря. Започвам от първия въпрос. Как можем да а, е, гарантираме изхода от консултациите. Можем да гарантираме качеството на научното становище. Много разчитаме на участието на различните заинтересовани страни и трябва да кажа, че някои от вас казаха, че е, са силно представени държавите членки, които са против насоките – ние поканихме учени от а, е, такива държави членки, а не органите, а, е, които управляват риска. Техническите експерти поканихме, а не онези, които отговарят за управлението на риска. Също се отнася и до представителството на а, е, компаниите производители. Ние прилагаме подход, който сме е, разработили през годините. Имаме много строги правила как да ангажираме хора, какъв да е броя на представителите и ние строго спазваме тези е, правила. Е, използвали сме ги и по други поводи. Искам да кажа, че сега обръщаме най-голямо внимание на научния аспект. а всякакви други съображения са извън моите правомощия. Беше ми зададен въпрос и за смъртността. Нямам лично становище, защото разчитам на научните данни. Има налични научни доказателства, които се ползват и от колегите, които формулират специфичните цели за защита. Във връзка с качеството на научните изследвания на производителите. Както при всяка друга оценка на риска, винаги много внимателно проверяваме качеството на данните – и вече вземаме съответното решение. Всяко проучване се оценява по качество и принос към оценката на риска. По такъв начин ние целим да гарантираме качеството. Независимостта, за която ми беше зададен въпрос, е тема, с която се занимава нарочно сформирана работна група. Тази работна група е с много внимателно подбран състав, за да не се допусне конфликт на интереси. Много внимателно се прави преценка дали има конфликт на интереси. Дали заставаме зад научните данни. Ние следим развитието след 2013 година, за да видим дали ще бъдат засегнати посочените в документа параметри или не. Следващата седмица започваме тази работа, за това не мога да ви кажа какви са резултатите все още. Необходимостта от преразглеждане. Както ви казах, науката се развива. В науката 10 години е много дълъг период – ще получим резултатите от анализите, но този подход прилагаме към всички теми. Здравеопазването, други теми. Често се появяват нови научни публикации, които потвърждават досегашни изводи. За органите, които управляват риска, беше зададен въпрос. Не ми беше съвсем ясен, но се надявам, че с колегите от комисията ще успеем ясно да разграничаваме на всеки етап оценката на риска от управлението на риска. Това за нас е много важно. И именно поради това Искаме от органите, които управляват риска, да се е, придържат към е, целите. Благодаря ви за добрите думи, които казахте за ЕОБХ. Благодаря ви. Приключваме с тази дискусия и Продължаваме нататък с втората част на сутрешното заседание, точка 6 и 7. Има доста нови членове. Може би комитологията ще се окаже доста сложна. Исках само да ви кажа, че ние сме в процедура на обсъждане на възражение на акт за изпълнение на комисията. Предполагам, че в дневния ред имате списъка на всички активни вещества, няма да ги чета, но така или иначе ще организираме дебат в две категории. Точка 6 и 7 ще се разгледат заедно, защото това е искането за възражение на ГУЕ. Госпожа Хазекамп е докладчик и, и давам думата за 4 минути да говори по точки 6 и 7. Тъй като има доста нови членове, е хубаво да обясните малко и от предисторията. И тъй давам ви думата за 4 минути като докладчик. Благодаря ви. Всъщност възраженията не са по всички от тези вещества, а относно флороторолон и от дофоксацин. Европейското законодателство гласи, че човешкото здраве и околната среда трябва винаги да бъдат защитаване. Економическия интерес никога не бива да надделява над критерия опазване на човешкото здраве но се оказва, че има токсини, знае се, че те са опасни и въпреки това тези вещества си остават на пазара след като е изтекло разрешителното. Затова аз мисля, че не бива да се удължава разрешителното за флумиоксацин и хлоротурлон. Хлоротолорон е вещество, нарушаващо функциите на еднокринната система и хлоротолорона и флумиоксацина са много вредни за околната среда, имат дълготраен ефект. Всичко това се знае от ЕОБХ и е залегнало и в европейски норми от преди поне 4 години. За това би трябвало тези разрешителни да се отнемат години по-рано. Въпреки това, комисията се позоява на член 17 и вече 6 пъти подновява разрешителните. Това показва страха на комисията от мощната химическа индустрия. Аз се обръщам към комисията. Бъдете по-смели. Помислете най-вече за опазването на нашата крехка околна среда и на човешкото здраве. Комисията може да разчита на научните общности на парламента, ако тръгне по този път. Удължаването на сроковете на одобрение нарушава регламента за пестицидите единствено вещества, чиято безопасност е доказана, могат да бъдат одобрени. Това нарушава и принципа на предпазливост от европейските договори, съгласно който комисията трябва да опазва нашето здраве и околната среда. Моля ви, обръщам се от комисията. Нека да не се допуснат тези вредни пестициди. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Отново за дебата общо по 6 и 7 точка. Започвам с НП. Ако имате различни докладчици в сянка, можете да говорите само по минута и половина. Ако един и същи, имате 3 минути. Един и същи по двете точки. И тъй започваме с вас 3 минути. Благодаря. Аз много добре разбирам мотивите на докладчика и също така споделям нейните опасения. Използването на мутагени, на канцерогенни вещества трябва да бъдат или изцяло забранени, или така ограничени, че да няма опасност за човешкото здраве регистрацията, удължаването на срока за регистрация, всичко това е законово уредено. Аз подкрепям искането в резолюцията на нашия парламент от миналата година и искането на специалната комисия по пестицидите, процедурата по регистрация за пестициди винаги да бъде научно обоснована. Споделям също мнението, че правилата при регистрация на пестициди трябва да бъдат хармонизирани в по-голяма степен в Европа, но в конкретния случай не става дума за това. Днес трябва да решим дали трябва да удължим срока на регистрация на 34 е, вещества, вещества, които в момента имат право на регистрация, трябва да преценим дали това право на регистрация ще бъде прекратено или няма да бъде подновено. В е, правните актове съвсем ясно е уредено, че комисията е задължена да е, удължи срока на регистрация, ако новата оценка не е приключена своевременно и точно е, такъв е случая тук. Забавянето на процедурата по регистрация не е причинено от производителите, а това се дължи най-вече на е, закъснения в срока за оценка от държавите членки или от ЕОБХ. И е, аз мисля, че това е една от критиките, на която се позовава парламента или по-скоро към която обърна внимание миналата година. Затова комисията основателно предлага да се удължат сроковете за регистрация. Това означава конкретно 3 месеца при някои вещества, при други 6 или 11 месеца. Ако следваме логиката на докладчика, това ще има различни последици. Днес регистрирани вещества всъщност ще загубят настояща си регистрация на базата на произволно решение, а не на научно проучване. Това би засегнало конкурентоспособността на нашите земеделски стовари, които имат нужда от правна сигурност при използването на пестициди, за да могат да доставят здравословни храни. Ние също така ще нарушим и доставките на храни за нашите европейски граждани, защото за някои вещества няма заместители. На това място искам да обърна вниманието ви към веществата, които попадат по така наречените КАП. За тях е, има много строги разпоредби. Те могат да се използват само в конкретни случаи, строго регламентирани. Но е, тъй като решението на комисията ще бъде определящо, трябва да видим дали тези вещества ще бъдат регистрирани в бъдеще, така че аз не мога да се съглася тук с позицията на докладчика. Ние трябва да се базираме на факти, а не произволно да налагаме забрани. Благодаря. Благодаря. По точка 7 искате ли също да се изкажете сега? Господин Визик, моля ви, една минута. Разбира се, социалистите нямат оратор, зелените също нямат. Ако искате да вземете думата, вдигнете ръка. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Аз бях докладчик в сянка за хлорото урона Разбирам, че това е трудна, сложна процедура, но ние не можем да пренебрегнем отражението върху здравето на тези вещества. Това трябва да се вземе под внимание. Би трябвало наистина да се водим от принципа за опазване на човешкото здраве, принципа на безопасността. Благодаря за социалистите и демократите. Няма никой. От ринил имаме Мартин и Вероник. Заповядайте. Кой започва? Благодаря, господин председател. Аз е, ще взема отношение по две възражения и е, колегата Мартин Осинг ще довърши моето изказване. Аз изслушах много внимателно е, характеристиката на всяко едно от тези вещества, дали те имат потенциално ендокринно действие и някои от тези вещества причиняват аномалии на ембриона, други пък е, имат контрарепродуктивно действие, така че е, има е, сигнал подаден от колеги канцеролози и всъщност земеделските стовани са изложени на риск, използвайки тези вещества и също така в нарологично отношение. И санитарните мерки, предпазните санитарни мерки трябва да доведат до там, че да бъдат е, да бъде продължен срока на забрана на тези вещества и е, това в повечето европейски страни. В съседни страни обаче тези вещества са въведени, така че аз предлагам на Европейската комисия да представим списък на вещества, класиран по типа на риска, е, степен на риска, а не всички продукти да се третират по еднакъв начин. Също така трябва да упражним натиск върху държавите членки, които извършват оценка, да я извършват в оказаните е, срокове. От 2002 година някои вещества са въведени отново без е, повторение повторна оценка. Аз чух вчера един член на Европейския парламент в отношение на тази забрана. Лично аз се ангажирам в Европейския парламент за спасение на човешки живот, а не на химични вещества. И за това аз е, съм против удължаване на срока на действие на тези вещества и за това подкрепям възражението на госпожа Хазакамп. Благодаря, господин председател. Възражението се основава на оценката на въздействието на много от тези химикали. Аз няма да повтарям всичко, което се знае. Е, въздействията са много сериозни и наистина е срамно, че различни вещества се групират заедно, като някои в този пакет са много обезпокояващи. Пред нас има още едно предизвикателство. Европейското земеделие също е пред това предизвикателство. Ние задушаваме екологичните новаторства, защото много от тези пестициди знаем, че са вредни. Току-що обсъждахме пчелите и как се отразяват на пчелите и други опрашители. Но въпреки това, ние ги държим на пазара – защо вместо това не търсим безопасните альтернативи? Трябва да подкрепим това възражение. Трябва да забраним не само вредните химикали, трябва да мислим и за безопасните альтернативи. За зелените, госпожа Ривази. Благодаря. Първо, искам да благодаря на госпожа Хазенкамп. Става дума за две възражения и е, искам да взема отношение по фимиосацин и още едно вещество. Каква е всъщност общото между тези две вещества? И двете вещества са класирани като репротоксични. И сега, дали клоротобролон или другото вещество, за двете се отнася същото и те също имат е, вредно действие върху ендокривната система. Беше посочено, че трябва да бъдат забранени всички вещества, които са канцерогени или имат е, вредно ендокринно действие. Но, е, както каза моята колега от Обнови Европа, има токсични проблеми, свързани с здравето и от години се отлага тяхната оценка, но тук трябва да се спре. Не можем да кажем, че няма е, рак в Европа и е, дали той се дължи на пестицидите. Обаче е, това е проблем. Имаме публично мнение, което желая да се спрат пестицидите и какво правим ние – е, ние удължаваме срока на тяхното действие и е, чакаме, бавим се с оценката. Когато гледам хлороторолонт, е, тук имаме непрекъснато увеличаване на допустимите дози. Всъщност в корените се натрупва веществото, след това се разпространява в околната среда, фимиоксацин, също е, трябва да бъде заместен, тъй като е токсичен. Трябва да се спре комисията непрекъснато да подкрепя химическата индустрия. Имате агенция, която определя токсичността, има изследователи, има учени, които се произнасят по това. Вие какво правите? Чакате допълнителни проучвания, за да наложите забрана. Така че, наистина, аз подкрепям тези възражения. Трябва да бъдат спрени тези вещества за всички. Благодаря за идентичност и демокрация. Не са в залата. За екаре. Три минути имате. Иденти... Екаре. От името на Екаре. Госпожа Макинтер. Екаре е против и двете резолюции. Ние не смятаме, че комисията е надхвърлила своите правомощия и може да се следва процедурата, така както е разписана в основния акт. Според комисията, удължаването на срока на тези одобрения е необходимо – за да може да приключи процедурата по текущите проверки. Евро... Освен това, Европейският парламент не може да наложи вето. Ако ние се противопоставим на удържаването на срока за тези 63 вещества, съответно по първия и втория регламент, означава, че това ще е една произволна забрана на вещества, които вече са одобрени на европейския пазар и които са на един от последните етапи да бъдат одобрени отново. Ние сме заседавали безкрайно дълго в Комисията по пестициди в предходния мандат. Знае много добре, как се регулират пестицидите по света. Знаем, че е необходимо да има досие за докладващата държава, доклад за оценката, решение от постоянния комитет и от самата комисия. Това, разбира се, винаги може да доведе до закъснение, оттам и необходимостта за кратко удължаване на срока. В повечето случаи тези закъснения не са контролирани от кандидатстващия за одобрение. Ето защо е необходимо да се дължат, дадат удълженията и стопаните да могат да разполагат с тези продукти решението на комисията да удължи срока съгласно член 17, както и решението на омбудсмана по делото от 2018 година. също ни отвеждат в тази посока – Необходимо е на възможно най-ранна дата да се завърши процедурата и ако се стигне до такова заключение, тогава разрешителното се отнема. Но в този случай възраженията срещу актовете за изпълнението не могат да имат нищо общо с безопасността. Ако тези вещества са потенциално вредни за хората, околната среда или животните, то се задейства процедура, при която постоянният комитет трябва да реши дали да се оттегли одобрението. Мисля, че би било много глупаво да отправим такова възражение. Благодаря. Сега максимум 5 минути давам думата на комисията Гедесанте Клаус Беренц. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че за първи път идвам във вашата комисия и се натъквам само на възражения, но отговарям на госпожа Хазе Камп. Ние сме напълно съгласни, че не економическите интереси трябва да са водещи при тези решения. Ние получаваме безброй писма на тази тема. Има и много отказани одобрения. Ние не се боим от химическата индустрия. В момента текат 15 съдебни дела, като бройката им се увеличава непрекъснато. Това не ни притеснява. Удълженията на срока обаче са наистина необходими. Съгласно член 17 от регламента за растителна защита, ние сме задължени да дадем това удължаване, когато процедурата не може да бъде завършена на време, не по вина на кандидатстващия за одобрение. Това е потвърдено и от омбудсмана, както посочи госпожа Макинтар. Закъсненията се дължат на факта, че държавите членки, както винаги, не доставят своите доклади на време. При хлоротолорона досието беше дадено на докладчика България и на съдокладчика Франция още 2015 година. Трябваше да са готови през април 2016 година с доклада, но техният доклад пристигна в ЛБХ едва сега. Това са повече от 3 години закъснение. Не по вина на кандидатстващия за одобрение. Също е, вие казвате нещо за хлоротолурона. Хлоротолурона отговори на междинните критерии А за флумоксацина имайте предвид, че през март беше решено от ЕКА той да не бъде определен като екотоксичен. Така или иначе, член 17 не ни дава никаква друга възможност. Когато процедурата не е изпълнена, но това не е по вина на кандидата, ние сме задължени да удължим срока на одобрение. Но в парламента предстои дебати в Комисията по земеделие и селско стопанство по вещество, където за първи път ние предлагаме да се отегли одобрението, именно защото има достатъчно данни за това. Но в конкретния случай ние не можем да бъдем сигурни, че критериите за одобрение не са покрити. Ето защо настояваме на удължаването. Много съжаляваме, че държавите членки не си вършат работата на време. Това ще бъде отразено и в прегледа на изпълнението на регламента. Държавите членки не изпълняват задълженията си в срок. Благодаря. Този следобед ще гласуваме по възраженията. Така че много скоро ще имаме резултат. Сега преминаваме към следващия дебат преди гласуването след обеда. Възраженията по генетично модифицирани продукти. Ще обединим трите точки. Тилимет се докладчик. Заповядайте. Паскал Yes, uh, we are talk... Благодаря. Говорим за възражение е, за пускането на пазара за е, геномодифицирана царевица, соя и поредица под комбинации. Няколко аргумента за възражението. Първо, е, вреда на здравето на потребителите, е, липса е, на задълбочена оценка и решения – Тези култури а, е, са устойчиви на е, много хербициди и е, в резултат на това се получава свръх употреба на хербициди, главно глифосат. Биотехнологичните компании твърдят, че може да се увеличи а, е, количеството хербициди, защото културите са устойчиви. Така попадаме в а, е, е, един порочен кръг, от който няма излизане, а това засяга биоразнообразието, здравето на потребителите и качеството на храните и фуражите. Знаем, че се използват и а, глифосат и глюкосинат. Той вече не е разрешен в Европа и е репротоксичен. Всички а, знаем за канцерогенните е, последствия от глифосада, но ЕОБХ не изследва общата токсичност, когато се използват едновременно хербициди, аерозолни препарати като допълнение и е, самите е, генно модифицирани култури. И когато е, говорим за модифицираната царевица, Тя е устойчива на БТ-токсина, който вреди на имунната система. Няма изследвания за непреднамерената токсичност. Не можем да допуснем тези генно модифицирани култури, ако не сме запознати с всички аргументи за здравето на хората, животните и околната среда. Второ, процеса на вземане на решения – Искам да е, информирам новоизбраните тук, че в предишния мандат внесохме 36 възражения от страна на Европейския парламент и не събрахме квалифицирано мнозинство в е, е, държавите членки. Пълна липса на демокрация беше обстоятелството, че комисията ги одобри – Въпросът ми е, защо продължавате да разрешавате генно модифицирани култури, независимо от изразената воля и на държавите членки, и на Европейския парламент? В крайна краща ние представляваме европейските граждани. И третият ми аргумент е най-съществения. Какво има значение в процеса на вземане на решения? Има ли значение за комисията, че парламентът и държавите членки е, възразяват. Или това е без последствия. Защо забравяме парижките споразумения, конвенцията на ООН за биоразнообразието? Това са е, международно правни инструменти, е, по които Европейския съюз е страна. Какво може да каже комисията по този въпрос? За соята искам да ви припомня, че Соята е основен фактор за обезлесяването. Не бива да се дава разрешение на соята, освен ако изрично не се докаже, че е, тя не води до обезлесяване. Миналата година беше прият един доклад на парламента за горите и там беше е, посочен този приоритет. В, в е, Неодавнашното съобщение на Комисията за горите не беше отразена такава позиция. Надявам се да подкрепите възражението и очаквам да чуя вашите становища. Благодаря. Започвам с политическите групи. Първо НП. Благодаря, Бях информирана, че и през миналия мандат е имало възражения. Така продължава и сега. ЕОБХ дава своето становище без обосновани научни изследвания, които разкриват по-високата токсичност в такива случаи. Ако ЕОБХ казва, че един продукт е безопасен, ние трябва да имаме доверие в тяхното становище. То е научно обосновано. Това са правилата. Те не надхвърлят своите правомощия. Ето защо насърчавам всички колеги в комисията да гласуват против възраженията. Благодаря. За социалистите и демократите следва ораторът господин председател. Трите предходни резолюции във връзка с гено изменените два сорта соя и един сорт царевица показват, че знакът, сигналът, който подаваме е добър и през миналото, в миналото парламентът е подавал такива сигнали и нашата цел трябва да бъде да не се и използват генно модифицирани сортове като форажи, това да не се допуска в Европа и е, да се проучи въздействието върху здравето на човека и животните. За нас въпросът е как комисията в бъдеще ще се отнася към нашите решения, взети с мнозинство. Има съобщение на новата председателка на комисията, че тези решения взети с мнозинство ще бъдат респектирани и това е един от най-важните въпроси, за да нямаме повече такива дискусии в бъдеще в тази комисия. Благодаря. So for... Благодаря сега за Обнови Европа. Това не е и не бива да бъде идеологически спор – Разискванията трябва да се основават на фактите. Две от трите възражения по съвсем конкретни причини са устойчиви на големи дози пестициди, единият от които е забранен в Европейския съюз, за другия се смята, че е канцерогенен. Струва ми се, е, че е, чрез е, през задната врата пускаме повече пестициди и то особено вредни. Освен това, се увеличават плевелите, които са устойчиви на пестициди и така се влиза в безкрайната мелница на все по-голямото използване на високорискови пестициди – като цяло. Ние подкрепяме иновациите. Това е идеята на нашата група. Ние подкрепяме широкия научен подход. Тук обаче не говорим за иновации. Пускането на пазара на тези култури в никакъв случай не е крачка напред в иновациите или в гарантиране на по-високо равнище – на здравето на хората, е, животните и околната среда, така както се изисква от член 168 от договора. Е, това е по двете възражения и накрая един институционален въпрос. Е, в края на миналия мандат направихме равносметка, че имаме десетки възражения – може би трябва да вървим към делегирани актове, а не решения за изпълнение. Струва ми се, че така парламентът ще може да отстоява политическа позиция. Това е единственият а, начин, по който можем да продължим да работим, но ще разговарям с а, секретарията и с комисията, за да видя дали не е по-добре да преминем а, в ориентацията си към делегирани актове. Благодаря. Благодаря. Както знаете, нашата парламентарна комисия помоли комисията да оттегли внесения, внесеното законодателно предложение и ще видим новата комисия как ще постъпи. За идентичност и демокрация нямаме определен оратор. Заповядайте. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, става дума за 60 хиляди е, тона вредни вещества в Бразилия и аз се радвам, че комисията ни дава възможност да се спрем на проблема за соята, която се внася в Европейския съюз е, и която цитирах. Всъщност е, тази соя, генно модифицирана, идва основно от Бразилия. Но тук е парадокса. Европейските държави забраняват е, култивирането на геномодифицирани сортове на своя територия, а внасят геномодифицирана соя. Съгласно Greenpeace Франция, Европа и в частност Франция няма нужда да внася е, продукти, които идват от другия край на света. Господин Магрон е, апелира за запазване на суверенитета на Европа в това отношение. Трябва да бъдат заменени соевите продукти с други продукти, растителни протеинови продукти и е, това трябва да бъде задачата на Европейската комисия, а да не е, насърчава свободна търговия, която е вредна за нас. Благодаря. E за ЕКР, заповядайте. Благодаря. Ние се противопоставяме на всички тези възражения, Комисията не е надхвърлила изпълнителните си правомощия. Изцяло е спазен процедурата, предвидена в основните актове. Регламентирането на ГМО сред най-строгите в света има многобройни възможности за участие на заинтересованите страни на обществеността, така че да се гарантира е, безопасността на генно модифицираните култури до степен, до която е гарантирана и за традиционните. Необходим е справедлив пазарен достъп за всички безопасни продукти. Ако продължаваме да поставяме под въпрос обективността на науката, всъщност ние подкопаваме легитимността на цялостната ни правна система. В предишния си мандат парламентарната комисия подготви поредица а, въпроси и а, резолюция за колебанието да се ползват ваксини в обществото – защо без научни а, доказателства а, има колебания да се ползват вакцини и обратното, когато имаме всички научни доказателства за безопасността на а, ГМО, а, има възражения срещу тях. А говори се за глифосада, но той няма нищо общо с разрешението за генно модифицираните култури. Имаме определени, пределно допустими норми. Независимо от това дали са местни или вносни за меделските култури, за това отхвърляме възраженията и твърденията, че те са опасни. И в трите случая няма никакви е, проблеми с безопасността по отношение на е, токсичност, е, предизвикване на алергии и други здравни проблеми. Ограничено е ползването на генно модифицирани организми за човешка консумация, но като фураж за животните те се допускат. Много важно е разрешителните да се издадат колкото се може по-бързо, за да не изоставаме от света и да не е, се стигне до срив е, в международната търговия с земеделски е, култури, плодове и зеленчуци. Заповядайте, Обединената левица. Амазонка гори в небивали размери екосистемата се влушава по цял свят. И в същото време комисията продължава да разрешава все нови и нови сортове генно модифицирана царевица и соя. Очевидно е какво става. Изсичат се тропически гори, за да се разчистят площи за животновътството, за генно модифицирани фуражи. С тях се хранят а, овцете и а, говедата, месото от които след това ние внасяме тук. Затова а, устойчивостта на глифосат и глюфосинат е важна не за друг, а за онези, които с а, опожаряване разчистват а, нови земеделски площи за сметка на обезлесяването и намаляването на биоразнообразието. Глюфосинада е забранен в Европейския съюз и той застрашава населението в страните износителки, но така или иначе, чрез вноса от тях навлиза на нашите пазари. Няма никаква демократична легитимност на разрешителните за тези култури. Защо Просто не престанете с а, тези безотговорни разрешителни. Благодаря. Благодаря, давам думата на комисията, не повече от 5 минути, ако обичате. Благодаря, председателю. Добър ден, госпожи и господа. Много се радвам, че се срещам с новия състав на парламентарната комисия. Въпреки, че пак трябва да взема отношение по предложение насочено срещу позицията на комисията. Но с удоволствие ще обясня как ние прилагаме е, здравеопазването и как опазваме здравето на хората, животните и околната среда. Тук говорим за подновяване на разрешителните за два сорта царевица и е, соя, генно модифицирани в трите случая. Много строга оценка на риска и на безопасността е направена е, и в трите случаи, съгласно указанията на ЕОБХ и в нито един от тези случаи няма данни за опасност е, за здравето. Всички данни е, са на сайта на ЕОБХ. Има пълна прозрачност. Ако е, някой евентуално постави под въпрос е, оценката или научните данни. Важно е също така за пестицидите да се отбележи, че разрешителните, за които говорим, са предимно за вносни култури, които се отглеждат в трети страни, така че пестицидите и хербицидите, на които са устойчиви, се прилагат в третите страни. И когато се внасят продукти в Европейския съюз, все едно дали са генно модифицирани или традиционни, еднакво се прилагат пределно допустимите норми за остатъчните вещества, съгласно законодателството за пестицидите, то е приложимо към всички видове култури. Затова във всички случаи се спазват пределно допустимите норми за остатъчните вещества. Що се отнася до обществото, и обществото може да коментира становището на ЕОБХ. ЕОБХ прозрачно отговаря на всички коментари от обществеността за безопасното здраве за безопасността, за здравето на човека, за здравето на животните, за околната среда, тези продукти са безопасни и именно за това сме предложили на Комитета на държавите членки да гласува тези разрешителни. Главно по политически причини държавите членки се въздържат да вземат позиция. Те не са нито за, нито против. Така беше в постоянния комитет така беше и в апелативния комитет. В светлината на казаното, комисията има правното задължение съгласно законодателството за геномодифицираните организми да вземе решение поради безопасността на тези продукти за здравето на хората, животните и околната среда, ние сме длъжни да приемем тези решения за разрешителните и тяхното подновяване в някои случаи. Що се отнася до процедурата и комитологията, разбира се, ние искаме повече демократичност в процеса. Именно такова предложение се обсъжда. Но докато това решение не е взето, единствения начин за нас е да спазваме действащите правила. Особено когато становищата на ЕОБХ са положителни, а в случая са точно такива – трябва да се спазват и се спазват изискванията за продуктите за растителна защита и пределно допустимите норми. Що се отнася до зависимостта от фуражи, внесени от трети страни, да, тя е много голяма и а, ние работим за намаляване на тази зависимост, но междувременно тя е факт. Нашето земеделие, нашето животновътство се нуждае от тази соя – нуждае се от фуражи и пазарът основателно търси такива продукти. Ако няма а, търсене, никой няма да ги купува, независимо от а, нашото разрешително. Повтарям, че ние напълно прозрачно и законосъобразно сме извършили цялата процедура по отношение на вносните продукти, спазили сме конвенцията на ООН и други е, задължения, които имаме по силата на международно правни актове. Въпреки, че конвенциите нямат пряка връзка към конкретните разрешителни, които се издават за отделните продукти. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси. Благодаря. So, thank you very much. Много ви благодаря. Закривам този втори дебат за сутрешното заседание. Продължаваме работа в 14.30, когато предстои гласуване. Не забравяйте картите си за гласуване, тъй като започваме с гласуването. Няма да има време да се върнете до кабинета си. Ще се видим след обед.